Muy bien, pues si les parece, vamos a... Ако нямате нищо против, да преминем нататък. Първо приемаме дневния ред, ако нямате възражения. Дневният ред се приема. Съобщения на председателя. Знаете, че не е имало пленарно заседание в Страсбург след 13 юли, когато беше последното ни заседание. Трябва да ви напомня, че идния вторник имаме годишното заседание с посланиците от Европейския съюз. Наистина ви призовавам да присъствате. И да разговаряте с тези представители, които са толкова важни за нашата работа. Хора, които ни помагат редовно в отношенията ни по света. Това е заседание, председателствано от господин Шулц. Ще присъства и госпожа Могерини от 5 до 6 часа. След това трябва да одобрим протокола от заседанието от 30 юни. Има ли възражения? Приема се. И без да се бавим повече, нека да използваме наличното време и преводачите, които са в залата, тъй като знаете, че те могат да са с нас до 12.30 часа ще разгледаме правата на жените в държавите от източното партньорство и в други съседни държави. Ще разгледаме проектостановището, изготвено от колегата Панцери, като трябва специално да благодаря на господин Панцери за неговата работа. Знаете, че проектът е наличен на всички езици. Трябва също така да ви напомня, че крайният срок за внасяне на измененията е 5 септември и дния понеделник, 12 часа на обяд. И тъй, господин Панцери, заповядайте, разполагате с 7 минути. Благодаря. Искам още в началото да направя едно пояснение. Заглавието на това становище е права на жените в държавите от източното партньорство, точка, а не в други съседни държави, както е посочено в дневния ред. Е, Становището на подкомисията по правата на човека трябва да даде принос към дейността на Комисията по правата на жените и равнопоставеност между половете. Ние се занимаваме с ситуацията на жените в държавите от източното партньорство. Необходимо е да бъдат изградени механизми, с помощта на които жените да бъдат представлявани в синдикатите, а също така и политически. Също и в фази на възстановяване след конфликти жените могат да играят важна роля. В становището се изтъква, че е необходимо да се предвидят специфични за пола теми в секторната политика, в националните планове за действие на източното партньорство на Европейския съюз и също в парламентарната дипломация. Друг въпрос е образованието. Много голяма част от е, тези жени в е, тези страни завършват само основно училище и не продължават по-нататък и ние трябва да вземем предвид, че микрокредитирането е много важно в социалната економика, най-вече отпускане на микрокредити на жени. Апелира се също към тези страни да подпишат конвенцията от Истанбул. Нито една от тези държави до сега не го е направила. Също така сексуалното насилие, търговията с хора се изобличават, защото това най-вече засяга най-уязвимите лица в обществото, тези, които живеят в зоните на конфликти. След това прилагане на платформата от Пекин – здравеопазване на жените, е, други теми. Тук е, също трябва да помислим какъв да бъде нашият е, принос. Благодаря, господин Панцери. Не знам дали някой от докладчиците в сянка иска думата. Заповядайте. Uh, thank you, Mrs. President. Dear colleagues, благодаря много. Уважаеми е, колеги, трябва да обсъдим проектостановището на а, АФЕД за доклада на комисията ФЕМ по правата на жените в държавите от източното партньорство и други съседни държави. Така нямаме все още доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете, така че искам да благодаря на колегата Панцери. Отлично е написаното от него за политическото включване на жените в вземането на решение на политическо ниво. Също така споделям необходимостта да се защитават жените от а, насилие, трафик на хора и експлоатация. Съгласна съм, че трябва съседните държави да бъдат а, стимулирани, така че да има по-добро образование за момичетата и а, по-добър достъп до здравеопазване. На първо място като коментари от мен. Общото изискване да има а, политическа стабилност и спазване на човешките права в съответна държава. На следващо място имам някои подробни предложения за изменения, които ще изпратя в писмен вид. Естествено, те са свързани с образованието, заедостта, предприемачеството, здравеопазването, достъпа до правосъдие, не, също така по член 11 за достъпа до услуги по здравеопазване и защита на репродуктивното здраве. Надявам се, че ще можем да си сътрудничим и да постигнем споразумение и нашето становище ще бъде включено в доклада като цяло. Благодаря за доклада ви и се надявам на много добро сътрудничество. Благодаря. Много благодаря. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на колегата Панцери за а, неговото проекто Вижте, А, за мен е удоволствие да съм докладчик в сянка и да не хвърлям никаква сянка по това, което вие сте а, създали. Що се отнася до въвеждането на а, правата на жените и равенството между половете във всички останали политики, това наистина е важно и е, трябва да бъде част от реформите в източното партньорство. Реформите в това отношение са много важни. Трябва да следим постиженията в следващите години. Искам да направя само няколко бележки във връзка с това становище тъй като измененията на АЛДЕ ще бъдат изпратени в съответния крайен срок, в рамките на този срок. На първо място искам да кажа, че държавите от източното партньорство, както и други съседни държ... Е, и всякакви други държави, държ... на жените трябва да се предоставят равни права за участие в управлението. Жените трябва да могат да покажат лидерство в всички решения, които се отнасят до аспектите на живота. И това е много силна изходна точка на нашето становище в добавка. Социалната економика, даването на повече възможности на жените в социално-економическо отношение е много важно. Уменията за предприемачество, достъп до пълната информация, необходимото обучение за по-добро упражняване на социалните и економически права. Обеден съм, че сътрудничеството, което ние предоставяме и съответните проекти в източното партньорство са именно за това. И също така смятам, че и това становище трябва и ще включи такива уязвими до групи от жени, като например жените с увреждания. И трябва и този аспект също да го засегнем, защото много от тези държави са държави след конфликт, както правилно спомена господин Панцери. Госпожо председател, на пръв поглед смятам, че ще имаме много добро становище от страна на нашата група и Алде ще участват много активно. Благодаря. ми се сега господин Адриано Мартинс от СВД да вземе отношение. Заповядайте. Thank you. Uh, we... Благодаря. Съгласни сме с анализа на докладчика и приветстваме този доклад. Съгласни сме и с препоръките, които бяха направени. Действително, домашното насилие, дискриминацията спрямо пол и така нататък са все елементи на загриженост във всички държави от източното партньорство. Също така представителството на жените в политическия свят е много ниско. Виждаме традиционни патриархални норми и стереотипи, които пречат на участието на жените в политическия живот и вредят на заетостта. И тяхното участие в социалния живот. Загрижени сме също и конкретно за Украина, за а, несъразмерното въздействие на, върху деца и жени а, и по-голямата степен на вътрешно преселване. Диалогът беше проведен и в шесте държави от източното партньорство и повдигнахме този конкретен въпрос за посттравматичния синдром и а, домашното насилие при мъжете, а, връщащи сте от военни а, конфликти. Настоявахме за а, подробности за тази диагноза и терапиите. Това е специфика за Украина, но а, все пак тази специфика от диалога беше засегната и в шесте държави от източното партньорство. Тази година а, с Беларус също и Молдова. И в а, диалога за човешките права имаме конкретен въпрос, свързан с равенството между половете и домашното насилие. Така че следим много а, отблизо този въпрос и стимулираме партньорските държави, насърчаваме ги да ги разглеждат а, тези въпроси а, и още повече да въвеждат съответното законодателство. Също така Европейския съюз предоставя помощ за осъществяването и въвеждането на такива политики и а, също така стратегии и планове за действие в тази област. Също така и а, Истанбулската конвенция която беше спомената по-рано. Така че в резюме продължаваме ангажирано да подкрепяме държавите от източното партньорство по този въпрос, който е предмет на нашата голяма загриженост. Благодаря ви. Господин Панцери, искате ли да направите заключенията? Е, да, съвсем накратко. Аз също искам да изкажа благодарност на всички, които взеха думата. Благодаря за направените коментари от ваша страна. Искам да послоща само няколко аспекта и да ги разгледа малко по-подробно. Първо, това беше вече споменато. Аз също смятам, че е правилно ние да подчертаем, че трябва да се направи връзка между правата на човека и стабилността в тези държави. След това трябва да се посочат някои общи положения. Да, можем да приемем това. След това, точка 11, нашия дебат е, е ясен. Тук има различия в мненията по тази точка, най-вече когато остава дума за прилагане на платформата от Пекин. Но ние ще се запознаем с внесените изменения и на тази основа ще можем да постигнем добър консенсус, според мен. И искам да благодаря на господин Остравичус. Мога да подкрепя казаното от него във връзка с ролята на жените в процеса на вземане на решенията. Тук жените трябва да играят по-важна роля. Мисля, че точно този елемент в становището трябва да се изтъкне по-ясно, защото според мен е много важен. След това 26 септември. Е, тогава ще имаме възможност да се срещнем и да дискутираме измененията и накрая да вземем решение. Искам да благодаря най-сърдечно на всички, също и на представителите на комисията. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на всички за търпението, за прецизността и конкретиката на въпросите. Ако няма нищо повече, което да добавим, нека да благодарим на СВД за тяхното присъствие. Благодаря и на членовете за участието им.